на тримата колеги. Радваме се, но все още нямаме а, превод на харватски, но господин Матоше говори английски и немски и ще може да следва превода. Има превод на всички езици, с изключение на естонски, литовски, латвийски, малтийски и шведски. За тези езици няма превод на съответните езици. Репорт. Утре сутринта ще гледаме доклада на господин Скориес за трансграничните услуги. Моля, бъдете е, точни утре и не забравяйте вашите карти за гласуване. Освен това, след изслушването, след гласуването ще имаме едно изслушване за креативните индустрии. Това бяха моите съобщения. И така, сега точка четвърта от дневния ред. Ще... Това е доклада на госпожа Коста за крила на децата в цифровия свят. Имахме в началото няколко, някои проблеми с този доклад. Един, една друга комисия искаше да ни сътрудничи по член 15, но това, този казус го разрешихме. Сега давам думата на госпожа Коста за кратко въведение в доклада Моля, Силвия, имаш думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател и добър ден, уважаеми колеги. Мисля, че всички разбирате, когато говорим за малолетни и непълнолетни в цифровия свят и когато говорим за тях в много съкратен текст е много тежка задача. Е, искам да се извиня предварително, че някои от темите не са включени те ще бъдат добавени по-късно. Придържах се към най-основните неща. Искам да благодаря на секретарията на комисията за тяхната помощ и сътрудничество. Няколко встъпителни думи. Знаем, че интернет е нещо, което съпътства младите хора в Европа много повече, отколкото родителите и приятелите им. Според неодавнашни изследвания, те прекарват около 40 часа седмично пред телевизора, 2 часа дневно пред компютрите и те започват да използват компютрите все по-рано, те не могат да четат, но използват интернет и това е интересно. И това е нещо, което трябва да отчете училището. Те използват интернет да си пишат домашните, да свалят музика, да обменят файлове, да влизат в чатове и какво ли не. Много интересно да се види, че тези изследвания се отнасят за деца, на възраст до 9 години. И се казва, че те са удовлетворени, докато други са изложени на риск. Някои смятат, че те са обект на тормоз, включително сексуален тормоз онлайн. Можем да видим, че потенциалните проблеми да загубят връзка с реалността с нещо а, изключително важно. Искам да ви напомня, че въпросът за закрилата на малолетните, на пълнолетните и човешкото достоинство вече беше обект на а, регламент от 2006 година. Комисията получи задачата да проведе консултации по този въпрос. Именно на базата на тези консултации ние разглеждаме този от доклад. Може да видим съвсем различни ситуации в различните държави членки. В някои държави има само регулиране, има споразумения с с доставчиците на услуги и с правителствените органи, но все още няма достатъчно гаранции за малолетните и непълнолетните. И в някои държави членки няма координация и отговорност при мониторинга и при прилагането на положителни действия в тази сфера. През последните 6 месеца в Европа се случиха някои важни неща. Тук имам предвид най-вече, разбира се, директивата срещу педофилията по интернет. Мисля е и с един проект регламент, регламент от комисаря Рейдинг за закрилата на личните данни с конкретна насоченост към непълнолетните и малолетните. Комисията съобщи, че през следващите няколко седмици или месеци ще има съобщение за по-доброто използване на интернет във връзка с, с младежите. Отново този проблем е свързан с, с темата. Искам да спомена коалицията ICT. Това беше нещо, което беше създадено по инициативата на госпожа Круз с 25 компании, не само европейски, но и а, Други изготвени са пет критерии, свързани с използването на мрежата от млади хора. Това са критерии, които би трябвало да насочват използването на интернет от млади хора. В много европейски закони се говори за използването на интернет от малолетни и напълнолетни, например телевизия по мрежата. Това е една сфера, която все още не е достатъчно регламентирана, но съществуват определени инициативи на базата на едно от последните съобщения от комисара Малстром, виждаме, че тя призова в Европейския съюз да предприеме по-холистичен подход към младите в съответствие с Лисабонския договор и хартата за основните права. Именно по този въпрос трябва да работим с колегите. Бихме желали да се изготви рамкова директива с хоризонтален подход по всички въпроси, свързани с закрилата на малолетните и напълнолетните в цифровия свят. Говорих с, с хора, които защищават малолетните с продуцентите на детски телевизионни програми, с производители на видеоигри и видях, че има много, има значителен интерес от страна на тези заинтересовани лица да се постигне един по-безопасен интернет. Тази инициатива представлява най-широката мрежа, която съществува и тя е представителна за всички сектори. Тази координация ще продължи и се надявам, че в многогодишната перспектива на свързването на Европа, на програмата Connecting Europe, ще се постави акцента върху този въпрос. Искам да отчертая три неща. Разграничаването на достъпа, защото достъпа всъщност е право, така да се каже, на децата на достъп и ам, също така, въпрос е свързан с уязвимите лица, които също нямат добър достъп до образователни средства. Но ние бихме искали да а, разграничим достъпа за всички от незаконните форми на интернет съдържание. Това са някои първоначални мисли по проекта. Има различни подходи, които могат да се предприемат. Сега по въпроса за училищното образование и обучение. Много от заинтересованите лица твърдят, че би трябвало да има силно сдружение на учебните институции, включително учители, родители, които да работят в сътрудничество с цифровите оператори, за да може да се предоставят висококачествени продукти на малолетните, както и да се проследява сектора на електронните медии. И по аспекта граждан, цифрово гражданство, ще ви кажа нещо, което беше споменато в Братислава във връзка с защитата на данните в Европа. Споменава се, че се случват много интересни явления, например грубиянство и агресия, разпространяване по мрежата на подобни агресивни епизоди, които, в които, а, които са насочени и срещу деца с увреждания. Това, за което говорим тук, не е непременно престъпление, говорим обаче за незаконно поведение. Това са дейност, това са действия срещу непълнолетни и малолетни и трябва наистина да сигнализираме, че трябва да приспособим различните инструменти, за да може да се използват за защита на децата. Направени са опити с менторство и накрая стигам до редица разпоредби и мерки – няма да говоря за директивата за педофили... педофилията. Тя се отнася към една по-друга сфера, но искам да кажа нещо за незаконното съдържание. Когато се отправя предупреждение за наличието на незаконно съдържание, трябва да имаме нещо, на което да стъпим от законодателна гледна точка. Следователно, трябва да се направи усилие тук. Госпожа Рейдинг все още не е получил одобрение за нейната работа от парламента, но а, ще се приложи принципа отбелязване и записване, ако има молба от страна на родителите, например, за да може да се приложат стандартите ИНОП. Както знаете, това е нещо, което вече съществува. Имаме нужда и да информираме и преподавателите, и младите хора за техните права, така че те да могат да бъдат съчитани. Някои държави членки все още не са ратифицирали конвенцията Ланцероти за защита на децата от злоупотреба, включили се също така и увещаване на деца онлайн. И когато имаме когато сме в присъствие на незаконно съдържание, могат да се прилагат и други мерки. Това са едни много деликатни сфери те са малко в зоната на мратка. Когато говорим за съдържание, може да се окаже, че съдържанието е вредно, което е тревожно, но не би трябвало да се решават тези въпроси, може би напременно чрез законодателство, а чрез целенасочени мерки и действия. И от тази гледна точка трябва да продължаваме европейския диалог, за да може да се хармонизира сектора на пълнолетните, непълнолетните и малолетните в цифровата сфера и да продължим с започнатите вече усилия. Рамковото споразумение е нещо като предварително споразумение – и то също така може да се използва като отправна точка. Така че да можем да насърчим принципа на европейското цифрово гражданство и да разберем възможностите, предоставени от достъпа до цифровия свят на младите хора, особено за унеси млади хора, които живеят в, в отдалечени райони. Много е хубаво тези деца да могат да придобият и да подобрят тези умения. Това е много важно за Европа. Трябва да ангажираме всички местни власти в тази процедура и да осигурим прозрачност на процеса. В заключение, госпожо председател, искам да кажа само едно. Има рискове, но това все пак е една голяма възможност да се защитят уязвимите групи, така че ние ги включваме. Защото това е едно предизвикателство за бъдещето и е един начин да се предават а, умения и ценности от възрастните на децата. Благодаря. Най-напред благодаря на докладчицата за нейната чудесна работа. Е, много се радвам, че е, комисията се занимава с тази тема. Има много възможности да подходим към темата. Темата е важна, темата е за защита на малолетните. Искам да се съсредоточа върху подкрепата към тези параграфи, които засягат образованието. Не само е важно, че децата трябва да разберат потенциалните заплахи, но техните родители и учителите също носят определена отговорност, когато децата използват медия или интернета. Повечето семейства с удоволствие им позволяват, позволяват на децата да имат компютър в спалнята си. Докладчицата е осветлила много от потенциалните опасности за децата. Е, интернет не познава граници. Държавите членки трябва да продължат да работят заедно в тази област. Радвам се, че докладчицата призовава държавите членки да се борят заедно срещу заплахите за децата. А също така искам да подчертая и добрата работа, направена от неправителствените организации, като Internet Watch, е, горещата линия, по която могат да се докладват нелегални е, е, материали с нелегално съдържание или материали с, с сексуално съдържание насочено към деца. Трябва да се заостри вниманието на интернет-провайдерите и на обществеността към тези въпроси. Трябва да кажем, че имаме всички възможности да защитим децата си онлайн. Искам да е, ви, да апелирам към вас е, да използваме тези възможности и да увеличим, както казах, защитата за нашите деца. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Небилова. Дякам вам пекни. Ja by som chcela v prvom rade pogratulovať našej spravodajkyni Slovie Kostine, Kostinu naozaj veľmi... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Коста. Мисля, че тя е избрала един много правилен подход. Харесва ми, че в нейния доклад се казва, че трябва да се подкрепя образованието, но не само на децата, и на родителите. Децата по-големите деца разбират е, проблема, но по-малките не. 60% от 6 годишните деца са ежедневно в интернет. Родителите ги оставят да играят в интернет и не знаят какво, какви опасности носи това за децата. Образованието е важно не само при децата, но и при родителите. е когато говорим за интернет. Говорим и за разделянето между безопасност и свобода. Трябва да правим разлика. Свободата в интернет е важна, но когато едно лице е застрашено, тогава имаме голям проблем. Благодаря на докладчицата. Благодаря. Господин Цвер има думата. Hvala lepa. Tudi jaz bom kratek. Rad bi samo колеги. Благодаря. И аз ще бъда кратък. Искам да благодаря на госпожа Коста за добрата работа. Правилно е, че ние сме водещата комисия за тази тема. Ще се спре на следните неща свързани с интернет. Ние живеем в една е, епоха, която е съвсем различна от предишната индустриална епоха. Определени начини на поведение, начини на, учени, на учене се променят. Децата са по-сигурни в цифровия свят. Е, още от 3 годишна възраст те започват да навлизат и да завладяват този цифров свят. Важно е как ние, пълго, ние възрастните ще опосредстваме тази връзка с цифровия свят. Проблематиката трябва да бъде интегрирана и в образователната система. Е, училището губи своя статус като разпространител на ценности за децата. Интернетът поема все по-голяма роля в тази насока. Трябва да намерим синергии. Цифровият свят трябва да намери своето място и в учебното съдържание. Не може само да се плашим от интернет. Благодаря. Госпожа Петра има думата. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herz... Благодаря. Благодаря на Силвия. От моя опит, който беше труден опит. Зная как, колко е трудно да се направи предложение в тази област. Преди две години в Германия се опитахме да направим един договор за защита на младеща в интернет. Договорът се провали, защото в крайна сметка ние се опитахме да пренесем правила от е, аналоговия свят в цифровия свят и установихме, че нещата не функционират така. Това, което бяхме предприели в, е, за защита на младеща от телевизионни предавания не функционираше в цифровия свят. Един филм, например, който е позволен за деца на 16 години се показва след 10 часа. Това е ясно, но нещата в интернет не, не се случват линеарно, линейно. Нещата са по-трудни и това засяга всички области. Това е, според мен, наистина много важна тема, но същевременно това е тема, в която медийната компетентност става все по-важна. Децата и възрастните виждат шансовете да използват интернета, но също така трябва да видят и рисковете и самоуверено да се справят с тях. За тази цел трябва да дадем правни рамки. За това смятам, че е, предложението на госпожа Рейдинг, а именно предложението за директивата за опазване на данните е много важна. Тук ще се включат и социалните мрежи, защото младежите могат да са застрашени именно злопотреба с техните данни в социалните мрежи. Но въпреки това съм резервирана към една, по отношение на една рамкова директива, защото по този начин се опитваме да направим е, минимални стандарти за защита на младеща. Зная, че имаме в Европейския съюз различни системи. Зная, че различни държави имат различни мащаби в тази област. Ако вземем, например, филмите – в Великобритания един филм има разрешение да се показва за деца на 14 годишна възраст, в Германия на 16 годишна възраст, а за Франция е, е, времевата е, възрастовата граница е поставена на 18 години. Така че има доста големи културни различия по отношение на определени теми. Много е трудно да намерим една, един общ знаменател, що се отнася до възрастовата граница. Една граница, с която всички в Европа да са съгласни, без никой да не каже е, тук нашата толерантност се ограничава. В Германия имаме една, един хубав опит а, с саморегулирането а, по отношение на филмите и на хазартните игри нещата функционират добре. Но виждаме, че културата в тази насока е различна в другите държави. Въпреки, че нещата са трудни, трябва да се опитаме да постигнем успех. Мисля, че има процедури е, за тази цел. Е, помня, когато говорихме за детската порнография, помня, че се говореше за евентуален контрол на комуникационните потоци в интернет. Нелегалните, нелегалното съдържание не бива да се блокира в интернет. Те просто, то просто трябва да се заличи. За тази цел обаче ни трябва една правораздавателна процедура а, и в същото време трябва да внимаваме да не накърним основните човешки права. И трябва да внимаваме да не се опитваме да създаваме един тотален контрол. Границата е много обтекаема. Това е основната, основното предизвикателство тук. Освен това, отговорността на провайдерите. Тук трябва да задълбаем. Когато а, те знаят, че разпространяват нелегално съдържание, то тогава те носят отговорност и те са отговорни за заличаването на това съдържание. Но не бива те не могат да са задължени да контролират всяко съдържание, всичкото съдържание, а, което разпространяват. Тук трябва да намерим правилната мярка за гарантиране на правото на комуникация от една страна и за осъществяване на контрола по отношение на младеща. Мисля, че има добри подходи в този доклад и мисля, че трябва да са ни ясни различните нива, на които може да действаме. Съответно, е, имам предвид тук отделните директиви и правни основания. Трябва да се попитаме как ще регулираме наистина защитата на младеща в интернет. Благодаря. Мисля, че трябва да намерим квадратурата на кръга с, този, в, с, с решаването на този проблем. Господин Матула има думата doamna președintă. Câteva idei aș vrea să aduc. Eh, Благодаря. И аз имам някои идеи, които бих искал да споделя с вас. Благодаря на докладчицата. С този доклад се опитваме да намерим баланс между правата на децата в цифровия свят и тяхната защита. Естествено, живеем в един свят, който се развива много бързо и в бъдеще света ще се развива още по-бързо. Ето защо съм за едно ограмотяване на децата в цифровия свят. В същото време трябва да сме внимателни и да се запитаме как ще опосредстваме това развитие, как може а, младите хора да се научат да боравят с интернет по един етичен и отговорен начин. Учителите и други възраст, и другите възрастни около децата понякога боравят с интернет много по-зле, отколкото самите деца. В днешно време компютърът е почти член на семейството, като поема ролята на бавачка, защото децата прекарват прекалено дълго време с компютъра. Така че може да се каже, компютърът стана един истински член на семейството и това може да бъде много опасно. Аз самият не съм съгласен да се въвеждат контролни системи, които да носят тоталитаристичен характер. Аз идвам от една бивша комунистическа държава и зная, че там имаше такива тоталитаристични тенденции. Познавам какво, зная какво се случи с тази система. Познавам всичките и залитания и се надявам, че в цифровия свят може да решим проблемите по един по-елегантен начин. Благодаря още веднъж и е, благодаря на докладчика, господин Виски. Биски. Трябва да кажа нещо, което до известна степен ще релативира нещата. Преди много години Имаше едно изследване и бе установена интересна взаимо, взаимозависимост. Колкото повече забрани имаше за младеща, толкова повече младежите развиваха а, различни хитрости, за да заобиколят правилата. Това не е опасно, това е любопитство и това е здравословно любопитство от страна на младеща. Е, родителите, възрастните прекалено много е, се, се грижат понякога. А когато говорим за изтока, ето, например, в ГДР никой не биваше да гледа западна телевизора. Телевизия всеки обаче го правеше. А, е, имаше забрана, но в а, семействата в които наистина младеща не, младежите не, не биваше да гледат западна телевизия, те все пак намираха начини да го сторят. Какво искам да кажа с това? А, все се връщаме на образованието, на медийното образование на младежите. Колкото по-рано децата се научат да боравят с интернет, с съдържанията в интернет, колкото по-рано децата се научат да оценяват това съдържание, толкова по-добре. Те трябва да са защитени, но те трябва и да са свободни в интернет. Това е най-важното. Ако погледнем напредъка, който има през последните години в някои държави членки, защото такъв а, напредък има, а, мога само да кажа, че а, не съм абсолютно сигурен, че успеха се дължи на а, последователни усилия. Това за мен е основният въпрос. Въпроса за забраната. Дали той не провокира повече любопитство? Да, не казва, председателство, председ, казва председателката господин Пекер. Е, И аз искам да благодаря на госпожа Коста. Това, което ще кажа, се отнася повече на а, принципността, свързана срещу забраните. Аз по-скоро ще говоря за аналоговия свят. Много не, от нещата, е, много от нещата, които функционират в аналоговия свят, не могат да бъдат пренесени в цифровия свят. Това е така. Но е, според мен наблюдаваме една сексуализация на, на децата виждаме ужасяващи примери за това. Например, е, Волк, списанието Волк публикува снимки на 10 годишни деца, които изглеждат като 18 годишни момичета. По такъв начин са гремирани и поставени да бъдат снимани. Искам да подкрепя, че всичко това, което не се забранява първоначално, е добре, когато тези съдържания са заложени в образованието. Когато те са свързани с едни положителни съдържания. Проблемът за нас е сексуализацията на, на младите, прекалено ранната сексуализация. Благодаря, казва председателката. Мисля, че всички сме съгласни, че темата засяга не само провайдерите и законодателството, а че всички ние трябва да се да обединим усилията си да образоваме децата и онези, които стоят най-близо до тях, родителите и учителите. Може би и родителите, и учителите могат да помогнат на децата как да боравят с, този, с тази медия. Има много родители, които, а, както каза и господин Мантула, използват компютъра за бавачка. Това е тъжно. Така че трябва по-силно, по повече да укрепим образованието на родителите и учителите. Госпожа Беренато има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиката госпожа а, Коста за много интересния доклад. Много неща бяха казани. Аз искам да кажа за нещо, което не беше а, казано, което аз наричам а, замърсяването от рекламите. А, има много реклами, включително върху социалните мрежи и би трябвало да се вземе предвид и този елемент. Още веднъж ви благодаря някой от комисията, госпожа Патриция Мадсън. Къде е тя? Ако обичате, имате думата. Thank you very much, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. И комисията приветства доклада на госпожа Коста. Той ясно очертава много от въпросите, които според комисията са основополагащи за създаването на по-добро качество на интернет за децата. Ние приветстваме и вниманието, което е отделено на създаването на умения и важността на знания за цифровия свят. Участието на родителите също в предоставянето на а, образование, информация на децата, ресурси, за да разберат какво представлява интернет предоставянето на по-лесен достъп до по-качествено съдържание и същото време стратегии, които да предпазят малолетните от рискове, непълнолетните лица от рискове. Ние също така приветстваме вниманието отделено на по-добра категоризация и класификация, трансграничното третиране на тези въпроси, така че да се припознаят всички разлики в културно отношение и по отношение на семейните ценности. Важно е да се разбере, че интернет е място а, свързано с а, възможности за децата и а, да се концентрираме именно в а, тази посока да предоставим най-добрата възможна защита с ресурсите, кои, с които разполагаме. Благодари сме също така и за отчетно, отчетливо дадената подкрепа за Safer Internet програмата и необходимостта това да продължи и комисията от тогава предложи това да се свърже с програмата Connecting Europe. Така ще се разширят кампаниите за информираност в държавите членки ще се надгради над инициативите, които в момента се а, ползват за сваляне на незаконно съдържание. Председателката, едно, един кратък отговор от госпожа Коста, защото нямаме много време. Госпожо председател, благодарности за всички колеги и за комисията, разбира се, за положителния подход, който те демонстрираха към работата ми и а, полезните предложения. Също така и по отворените въпроси, коментираното а, беше интересно, приветствам го. Наистина тук а, се движим като че ли в минно поле. Наистина трябва да а, постигнем баланс. А, госпожа Макларкин, Катарина също говориха за това, колко е трудно да се постигне това равновесие, така че младите да имат достъп до интернет, но в същото време да бъдат защитени и а, правата им да бъдат защитени. Това, от което имаме нужда тук, е отговорност от страна на възрастните. Родителите на тези деца, училищата, заинтересованите страни в различните институции, те трябва да вземат ясна позиция. Разбира се, че трябва да защитаваме и свободата на изразяване, но също така трябва да сме и особено бдителни по отношение на правата на младите. Да сме наясно и с това, което се среща като злоупотреба, като незаконно съдържание. Това са чувствителни въпроси. Мисля, че всички сме наясно с ситуацията, в която се намираме днес, а именно младите имат повече умения, отколкото възрастните. Това е една изключително нова а, ситуация, положение, точно обратното на това, което очакваме. Да, младите те имат уменията, но нямат необходимата зрялост за използването на тези умения. Това може да ги постави в трудни неподходящи ситуации, където те да са изложени на риск да се злоупотребява с тях. И така, чакам вашите а, предложения. Зная, че ще е необходимо да включим някои добавки, все пак обаче трябва да сме наясно, а, че ще се придържаме към краткост на доклада, но да подчертаем всички аспекти, свързани с това, че има роля от страна на родителите, на училищата. Трябва да подчертаем необходимостта от по-добра координация между различните директиви и законодателство, защита на данните, например. Също така искам да кажа, че тази директива отговаря на различни необходимости, нужди. Например, процедурата, която е описана тук, определението, което сме включили. Не искам на този етап да задълбавам излишно, но смятам, че трябва да а, включим по-обстойно определение по отношение на доставчиците на интернет услуги, какви са техните отговорности по отношение на законната дейност. До 10 май трябва да предадете вашите предложения за изменения до 12 часа, а на 19, 19 юни ще гласуваме. И така, преминаваме към следващия следващата точка от дневния ред. Това е точка 5. Образование, обучение Европа, в и Европа 2020. Имаше е, образование, обучение Европа 2010. На всеки, дес, на всеки две години се изготвя доклад от министрите на образованието в ситуацията на образованието и обучението в Европа. Е, те си поставят общи цели и както ние всички знаем, това са висок, високопарни понякога думи, те не винаги намират своя път към ре, реалността. Но идеите са важни, особено добрите идеи. Когато идват от наша страна, те могат да повлият решенията на министрите. През февруари говорихме с госпожа Ханибал а, и тя представи своите начални, нач, своята начална идея. Госпожа Ханибал, имате отново дума. Благодаря, госпожо председател. Както вече казахте, Тази тема проистича от двогодишната среща на министрите и Европейската комисия. Тази програма Образование и обучение Европа 2020 дава една обща рамка, а докладът дава едно резюме на тази стратегия първо през 2009 и 2010 като цикъл и там се предлагат приоритетни области за следващия цикъл, а именно от 2012 до 2014. Подчертава се, че Темите, свързани с образованието, обучението, могат да подкрепят теми, всички цели на Европа 2020 година. Както госпожа председателят подчерта, ние имаме правомощи в тази област и всичко това е въпрос на настояване, на а, лобиране, така че да постигнем всички тези цели. А, свързано е, разбира се, и с повишаване на информираността, на кампании. Ключовете заключения тук на комисията са в областта на интелигентно инвестиране, а именно да се използва финансирането колкото може по-добре. Повече усилия са нужни за постигането на целите в областта на ранното напускане на училище и завършването на висше образование. Това е нещо важно за нас, особено във връзка с ресурсите и усилията, които вече сме вложили в тази област. Необходима е мобилността с учебна цел за придобиване на нови умения и определянето на базови умения. Това са ключовите заключения на доклада на комисията. Комисията предлага те да бъдат определени като приоритети за следващия работен цикъл от 2012 до 2014 година, за да се продължи успешното осъществяване на стратегията Европа 2020. Комисията по-конкретно говори за повишаване на качеството и ефективността на обучението и образованието с цел социално сближаване, активно гражданство, освен вече споменатото обучение през целия живот и то във всички е, нива на обучението и образованието. Сигурна съм, че всички сме съгласни с предложеното от комисията, но все пак смятам, че е важно и ние да предложим собствените си идеи, тъй като за нас това е възможност да се включим в процеса и за това предлагам някои допълнителни моменти и съм ги включила в доклада си за вашето внимание. На първо място трябва да подчертаем, че образованието трябва да остане приоритет. Според мен е много а, лесно в а, време на криза да се урежат всички възможни социални приоритети, но това би било контрапродуктивно, особено в, по отношение на образованието. Ето защо трябва да настояваме за посланието, че образованието е приоритет. Приоритет е и в по-широката схема, тъй като едно от нещата, които винаги се случват при економическа криза и ограничения – Повишава се а, липсата на заетост, безработицата. А това може да бъде компенсирано с продължаване на образованието. Ето защо е още по-подходящо това да бъде приоритет в още по-голяма степен в такива времена. На второ място смятам, че трябва да се концентрираме в по-ранните години. Докладът на комисията всъщност отделя известно внимание на тази тема и показва, че има много големи разлика между разли... разлики между различните държави членки, но аз смятам, че трябва още да се добави, особено що се отнася до това, което ние в нашата комисия сме свършили по конкретно тази тема. Комисията съветва през 1996 година държавите в Европа да инвестират поне 1% от а, своите БВП в а, ранно училищно образование. Всъщност а, само 5 държави са го направили, така че има още много какво да се постигне. А що се отнася до контекста на този не сигурен економически климат, много е лесно да се пренебрегне раното училищно образование и грижа, а това е нещо изключително важно за бъдещето. тези грижи не са лукс, те не са нещо, което с лека ръка може да бъде а, отменено. Това са дейности, които в бъдеще, макар и сега да не е видимо, ще доведат до много сериозни разходи и ще доведат до много по-сериозна финансова тежест на, към, в бюджетите на европейските държави и а, общи европейски бюджет. С цел понижаване на разходите в бъдеще, трябва да се концентрираме а, в тази област като приоритет. Аз съм а, включила много по-голямо внимание в моя докладчик на а, тази тема. А, следващата тема е свързана с а, езиковите умения. Това са умения изключително важни за индивидите за Европейския съюз и мисля, че всички сме съгласни. Но, за да продължи тази работа, трябва да подчертаем, че да речем при мобилността с учебна цел е много важно владеенето на езици. Аз мога много да говоря за това в контекста на Обединеното кралство, но това е проблем и в други държави членки и смятам, че е много важно да продължим да поставяме акцент върху многоязичието, защото това е една изключително важна част от Европа. Искам също така да говорим и за застаряващото население, особено по отношение на а, обучението по време на целия живот. Статистиките, които ние виждаме, не покриват а, хора над 64 годишна възраст. А, въпреки това, ние виждаме демографски данни, че хората все по-късно продължават да бъдат активни, а като че ли ние се отказваме на, от тази тема и ми се иска да видим а, обучението през целия живот по-добре застъпено, по-ясно развито, защото именно тогава хората имат възможност и желание да продължат да се обучават. И накрая, но почти накрая, смятам, че трябва да разгледаме по-подробно и висшето образование, студентските грантове и а, различните а, студенти в различните държави, доколко това е достъпно от финансова гледна точка. Един от успехни, успешните проекти е наистина стимулирането на повече хора във висшето образование. Смятам, че трябва да продължим с това, тъй като в момента сме в времена, в които все по-малко се застъпва физическите усилия и такъв вид заетост. Затова трябва да направим така, че колкото може повече а, млади хора да а, преминат в а, областта на университетското образование. Също така трябва да има баланс между половете в областта на математиката и физиката, да има достатъчно млади жени, колкото и мъже. Това са според мен основните моменти, в които трябва да наблегнем на вече казаното от комисията. Ако го направим, според мен бихме стигнали до един много цялостен доклад, който ще се понрави на министрите и правителството на държавите членки. Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Десанче Смит. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина искам е, благодаря на Мари Ханибал за нейната работа по тази много широка тема. Искам да подчертая няколко конкретни неща, които ми се струват важни за постигането на целите. Всъщност е, остават още много неща. Например, за малките деца в първите години на развитието на децата. Тези години са изключително важни за физическото и умственото развитие на децето. Необходимо, на детето. Необходимо е много важно е професионализацията и социализацията на преподавателите на децата и социализацията на децата. Всичко това е предвидено в предучилищното висококачествено образование, което не може да се каже, че съществува в някои държави членки. Необходимо е да се помогне на държавите да осигурят добро обучение на децата от много ранна възраст и през целия им живот. Достъп до култура, участие Мери Бол също така подчертава значението на изучаването на чужди езици. Аз напълно подкрепям придобиването на езикови умения. Това е изключително важен елемент в полза на подобряна мобилност на гражданите. И също така образованието, през целия живот. Съществуващите различни програми, различните структурни фондове ще могат да помогнат за изпълнение на целите, заложени в доклада. Благодаря. Благодаря, Кели. Благодаря. Извинявайте, не за първи път Мери Ханибал ни представи едно всеобхватно разглеждане на някои основни положение. Няма с какво да не съм съгласен. Тя е напълно права. Искам само обаче да подчертая два аспекта. Обсъждахме ранното училищно образование, но трябва да се повтори, защото това е много тясно свързано с, с мерките на економически ограничения. И а, предучилищното обучение, училищното обучение е изключително важно за придобиването на умения, особено езикови умения – това е една, гол, едно голямо а, а, голям недостатък на образованието в Великобритания, включително и в моята страна. Технологията не означава, че преподавателя трябва да има а, умения за, в определени езици, но поне младите, а, съвсем малките деца трябва да получат една положителна накласа за учене на чужди езици. Мисля, че това е много важно за тази малка възраст. Те, децата трябва да учат без усилие, без да усещат, че учат. И това е една възможност да се хвърли мост върху пропуста, който остава който съществува, която съществува в Ирландия и в Обединеното кралство. От друга страна са хората на 65 години с едно застаряващо население, трябва да се обърне вниманието на образованието през целия живот и това изисква определени инициативи. Но първо е необходимо да се изготвят статистически данни, да се изготви нещо, което да е естествено за хората, за да може това да се види, да се разгледа като част от нормалния живот, да се продължи ученето на различни равнища. И особено като се има предвид предизвикателството все повече и повече хора да използват интернет за тази и други цели. Това ще бъде от голяма економическа полза за всички държави членки, ако все повече и повече техни граждани включително хората над 60 и 65 годишна възраст да придобият компетентност и умения. Това е много важно, но може би би трябвало да подчертаем някои неща, които са много важни за обществото, както и за економиката. Благодаря. Благодаря. Колегата Звер. Благодаря, госпожо председател. Чудесно е, че Европейския съюз вече второ десетилетие следва този проект – и го развива. А, по този начин образователните системи се приближават една към други. При приоритетите, които виждаме тук, са главно две. По-малко ученици да напускат предварително училище и повече е, хора, които да завършват висше образование. Но за тези два приоритета се крият много цели. Как да ги постигнем? Нямаме много механизми за това. Може е, да поощрим държавите членки, но те са суверенни в своите права. Те могат да инвестират, но имаме кризата сега. Трябва да разбираме е, и ние разбираме мерките за економии в държавите. Може да си пожелаем, че образованието да, да не страда от мерките за економия, но а, всъщност ние нямаме влияние над това. От друга страна, нещата имат системен характер. Мерките, които се предприемат в държавите членки по отношение на реформата в образованието, са прекалено, се, при, се прилагат прекалено бавно. И това въжи за всички нива на образованието – начално, средно и висше образование. Искам да подчертая, че мобилността може да допринесе много за качеството на образованието. Но тук сме изправени с, от предопределени проблеми от демографски характер – нашето общество застарява и без едно по-добро обвързване на по-възрастните граждани няма да има напредък. Ето защо проекта за учене през целия живот е толкова важен. И този проект се оказва все по-важен за бъдещото развитие на Европейския съюз. Европейския съюз, в, в Европейския съюз няма достатъчно млади хора, които да осигурят бъдещия растеж. така че не бива да забравяме и възрастните хора тук. От друга страна имаме малко, прекалено малко младежи, но, но от тези малко младежи няколко милиона от тях са а, безработни, а те са безработни, защото образователната система е толкова лоша. Образователната система произвежда профили, които не, не могат да се използват нито от обществото, нито от економиката. Имаме индивидуалисти, в които е инвестирано погрешно, така да се каже. И имаме нужда от умни, разумни инвестиции в образователната и училищната система. Е, образователната система трябва да бъде реорганизирана и да стане по-ефективна. Има много неразумни инвестиции в образователната система. Средствата, които се инвестират, не се инвестират целесообразно. И кризата може да послужи като отправна точка за едно по-разумно инвестиране в образованието. Благодаря, казва председателката. Комисията има думата. Мишел Тойч има думата. Äh, благодаря, э, госпожо председател. Госпо... Благодаря, госпожо Ханибал. Искам да подкрепя э, доклада, но нека опиша контекста. Ние се опитваме да обменим идеи за иновации, за едно по-добро по качество на образованието в Европа, но в ситуацията, в която Европа се намира в момента, сме се фокусирали върху образованието. Образованието, което да опосредства <clears throat> излизането от кризата и един бъдещ растеж. Това са нашите основни цели, а именно и разумните инвестиции. В този смисъл подкрепяме значението, което отдавате на темата за инвестициите. От една страна е важно да видим необходимостта от инвестиции. И от друга страна, би трябвало внимателно да боравим с образованието, за да излезем от кризата. Освен това, както казах, когато всички бюджети страдат от мерки за економии, е важно да се инвестира правилно и е важно образованието да е един от приоритетите за инвестиции. Това е общия контекст. И в този общ контекст аз подкрепям значението, което вие отдавате на предучилищното образование и ранното образование на децата. По този начин може да предотвратим ранното отпадане от училище. Както знаем, това е една от основните ни цели. Защото колкото децата са по-образовани, толкова по-нарастват и шансовете им да си намерят работа в последствие. Важно е да имаме една, важно е да имаме една добра, добре балансирана образователна система. Затова подкрепям предложението в доклада за следващите години, 2012-2014, да се укрепи предучилищното образование, да се, да се съсредоточим върху обучението и образованието на детските учители и да се преосмислят учебните програми за малките деца. Това беше, бяха моите идеи по темата. Общия контекст Европа 2020 като стратегия ще предложи също някои, от, някои мерки в тази област когато оценяваме европейския семестър, ще излезем с допълнителни препоръки, насочени към реформата в образователната система. Както казах на предишното заседание по темата, е, тази оценка на европейския семестър ще приключи през тази есен. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Ханибал, имате, искате ли? да допълните. Благодаря съвсем бързо. Разбира се, благодарности на господин Кели за подкрепата в казаното от него по преждевременното напускане на училище и а, грижата за по-възрастните. Наистина това е нещо, което трябва да намери мястото в, а, трябва да намери своето място в доклада. Показаното от комисията, господин Свал, наистина трябва по-ефективно да разходваме средства в областта, в областта на образованието. Разбира се, че не а, предлагаме някакво масово харчене в тази област, но трябва да сме наясно, че посредством инвестиции в образованието можем да преодолеем настоящата криза. Благодаря за подкрепата а, за казаното от мен в областта на а, раното напускане на училище а, и ранната училищна грижа и образование. Надявам се наистина да се свърши повече по тази тема от страна на европейските министри. Не съм съгласна с господин Кели, че трябва да подберем само една или две точки. А, напротив, смятам, че трябва допълнителни точки да се включат, да добавим към казаното от комисията и ще настоявам именно за това, за да а, се чуе нашия глас в този процес. Благодаря. Аз винаги се изправям пред един проблем, когато разискваме такива доклади, защото чрез тези доклади се събуждат много очаквания в, сред обществеността, а ние знаем, че комисията се движи по много неравен път. Ние подкрепяме и обогатяваме препоръките, но в крайна сметка всичките наши гениални идеи и прозрения – които обсъждаме, е, могат да се окажат неприложими в някои страни. И това би било много жалко, защото тук събираме опит от всички страни. А правителствата, представени от Министрите на образованието, е, получават документите от комисията, получават нашите документи и не реагират на тях. Това е тъжно. Но това Просто исках да го кажа. Да, но нещата не продължат по този начин. Ние обаче имаме тук само една допълваща роля. Ако правителствата продължат да действат обаче сами, ще, ще имаме резултатите, които имахме при Болонския процес. Така че все пак се радвам, че а, съвета от време на време се вслушва в нашите предложения. Благодаря ви, госпожо Ханибал. На 15 май е последния срок за изменение. И така преминаваме към точка 6. Общо приложими разпоредби за европейските фондове и за отмяна на регламент 183-2006. Господин Госпожа Пато има думата. Благодаря, госпожо председател. Да, двата документа ще обсъдим. Да, добре. А така, уважаеми колеги, имам удоволствието да ви представя две становища. Едното е по общо приложимите разпоредби за европейските фондове. Това е на Комисията по регионално развитие и Европейския социален фонд на Комисията по а, работна заетост. Нашето становище е свързано с, с общо приложимите разпоредби, свързани с фондовете. Както споменах по времето на първото, първата ни обмяна на мнение, трябва да се съсредоточим вниманието върху приоритетите на Европа 2020 година. Акцента върху тази стратегия е положителна до степента, до която образованието, обучението и идеята на включването и в сферата на компетенциите. Въпреки това регламента в общо предложимите разпоредби дава общата рамка на европейските фондове. Това е една много широка рамка, включва много аспекти, които а, не са присъщи на някои други а, разпоредби. Следователно, а, бих желала да се занимая с някои важни въпроси. Първо, във връзка с, с младежите, те се намират а, в. А, тематичните аспекти, е, свързано е с преждевременното напускане на училище и образованието през целия живот. Трябва да се включат младите в член 87 и също така в член 5, за да може да се направи от младите а, привилегировани партньори на работата на а, държавите. По въпроса за културите, член 167, алинея 4 на договора за функционирането на Европейския съюз апелира съвета да вземе предвид културните аспекти в своите действия по силата на други разпоредби на договора. Ние знаем, че комисията ще допринесе за разработването и развиването на компетенции, за економическото развитие, за социалното включване, благодарение на превентивните си действия във връзка с маргинализираните общности. Това е причината, поради която културните аспекти са включени и именно за това съм предложила подобни изменения. По въпроса за спорта, спорт има важен потенциал като инструмент благоприятстващ социалното сближаване и Следователно ще бъде интересно някои спортни проекти да бъдат съфинансирани, като борбата срещу преждевременното напускане на училище. Може би ще бъде възможно да се мобилизират проектите за економическо и социално развитие да се приложи на ветрило от е, количествени и качествени параметри, така че да се отговори на това, което предлага комисията. Въпрос остава отворен и за мен ще бъде интересно да чуя вашите становища. Сега по въпроса за Европейски социален фонд. Е, още може да се направи по този проекто регламент, за да може той да стане по- целенасочен да засили работната заетост, професионалната мобилност, инвестициите в образованието, компетен... компетенциите, образованието през целия живот – борбата срещу бедността и така нататък. Въпросът се занимава с младеща, гражданите, професионалното образование и спорта. Във връзка с младежите, Проекто регламента включва намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равен достъп до качествено предучилищно основно и средно образование, както и важността на борбата с безработицата. Регламента следва да акцентира върху бенефициентите на тези действия. Следователно, проектите, които а, дават възможност за по-добро гражданско участие. Всичко това е много важно за социалното сближаване в Европа. Във връзка с професионалното образование, основното предизвикателство е а, не се отчита достатъчно, независимо от ролята на този сектор във връзка с културните проекти. Този текст не съдържа разпоредби. В 2011 година бяха приети заключения за културните компетентности във връзка с изграждането на интелектуалния капитал на Европа и тези културни и творчески компетенции трябва да се използват като база за социални иновации и в същата година Европейския парламент в своята резолюция относно потенциала на културните и творческите индустрии призова комисията да насърчава съвместни научни изследвания и програми за партньорство между културните и творческите индустрии сфери, за да може да продължи обучението, за да се дадат на гражданите креативни и междукултурни компетентности и да се улесни прилагането на нови техники и нови творчески инструменти, за да се насърчава обучението през целия живот чрез Европейския социален фонд, предложението на комисията за структурния фонд – подчертава някои по-широки сфери, отколкото културното наследство и туризма. Сега по спорта същото се отнася в този случай, както и при общо признатите фондове, за да може да се практикуват колективни спортове като инструмент за постигане на равенство и те, това трябва да се да бъде обект на съфинансиране. И така, аз си се трудничих с колегите от комисията по а, регионално развитие, по работна заетост. Благодаря им за техните усилия за това, че е, дадоха възможност да работим по окончателния текст. Жалко е, че Комисията за по култура нямаше възможност да, да, да даде свои становища по други документи. Искам да подчертая значението на финансирането в тази сфера. В 2007-2013 година това отговаряше една трета от европейския бюджет на 300 милиарда евро. 365 милиарда евро се предвижда за следващата финансова рамка и аз се надявам, че съвета няма да е, се противопостави на това предложение. Това бяха моите съображения по тези проекторегламенти. Очаквам с нетърпение вашите становища. Euh, Благодаря, госпожо Бенарапату. Аз мисля, че вие наистина направихте това, което трябва да се направи. Това е по една тема, по която беше обект на, на социалните и регионалните фондове. Трябва да се говори с колегите, които работят в а, Комисията по регионално развитие на социалната дейност. Ние сами не можем да направим всичко, така че наистина трябва да се привлече вниманието на колегите към тези въпроси, защото те много добре знаят, че в сферата, например, на културното наследство има много неща, които липсват в структурните фондове. Това исках да кажа. Сега ще дам думата на госпожа Кама Ивет. Благодаря. Аз много благодаря на докладчицата за двата доклада защото мисля, че поставихте наистина пръста в рам, раната и уточнихте точно това, което липсва в предложението на комисията. Ние с голям план защита, план защитаваме нашите програми, но знаем, че в крайна сметка те са само капка върху горещ камък – и вие правилно казвате, че това, което тук в структурните фондове има като средства, може с тези средства да постигне много неща в рамките на, в областта на културата, образованието, спорта. важно е тези средства да отидат точно в тези области. И с това правя препратка към предишната дискусия по доклада на госпожа Ханибол – всяка всички средства, които се инвестират в образованието, в младеща, това са инвестиции в, бъдеща, в бъдещето. Това звучи познато, това звучи тривиално, но е така. Защото е, хората, които не са получили добро образование в началото, те е, след това трябва да бъдат обучавани допълнително или трябва да получават социални помощи. Така че трябва да инвестираме в разумни структури е, една безработица от 40%, 50%, една такава безработица не може да бъде намалена с, е, по нормален начин с, чрез социалните фондове. Затова е разумно да имаме хубави предложения а, за превентивни мерки. Структурните фондове – социалните фондове, регионалните фондове, е, те са именно инструментите да помогнат на държавите в затруднено положение да укрепят и възстановят засегнатите си структури в областта на образованието. Само така може да помогнем на младите хора да не изпаднат в положение такова, че да получават социални помощи и да зависят от тях. Да не успеем а, да убедим нашите колеги от, регионално, от Комисията по регионално развитие, че това е правилният именно подход. Благодаря, господин Паго. Благодаря. Аз до голяма степен подкрепям и се присъединявам към мнението на преждеговорившите. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху предложението на комисията и върху приоритетите заложени в стратегия 2020. Благодаря и поздравявам колегите, които са изготвили този доклад. Благодаря на докладчицата. Тя показва ясно, че е, финансирането че в е, финансирането на креативността, на спорта има определени дефицити, определени ниши. А именно едно такова инвестиране в тези области може да осигури една устойчива заетост. Най-важното за мен е мобилността. Мобилността на младите с цел образование. Е, трябва да помогнем на младите да пътуват и да се образоват. Мари Тереса. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че ако искаме да извадим напреден а, план културата и спорта, комисията по регионално развитие трябва да също така да взема от, а, участие и да се дефинират тематично фондовете, също така да отразим приоритетите на е, Европа 2020 година и интелигентния приобщаващ растеж за всяка конкретна страна. Това може да се направи в член на съответния регламент, но може да бъде въведено и чрез различни изменения в другите структурни фондове. Съжалявам, че ком Комисията по култура не извърши територия, не, не, не представи предложение за изменения в, в някои тематични аспекти. Във втори доклад на Малик се говори за изменението на регламента за Европейски социален фонд и за човешкия капитал. Там се разглежда образованието чрез обучението, чрез културата, като фактор за повишаване на конкурентоспособността на Европа. Предложението на комисията и предложенията за регламенти не отчитат достатъчно участието на културата и спорта когато гласуваме доклада, също така трябва да отчетем а, а, културната промишленост, а, а, партньорствата в културния и образователния сектор и в сектора на обучението. Този доклад а, а, съдържа много прецизна работа. А, аз подкрепям всички изменения, които са в този смисъл. Имам обаче един въпрос. А, какво а, е, има някои е, дефиниции, които трябва да се уточнят. Мари Терес, ние е, ще изготвим доклад за социалния фонд. Аз не разбирам сега е, твоята забележка. Е, какъв е твоя проблем? Това са два. Е, Федер? Също говори за други два фонда, Федер и, и а, за социалното сътрудничество. териториалното сътрудничество. Благодаря. Особено се радвам на казаното на доклад, от докладчицата, госпожа Лерапато. Особено а, по първата тач, точка, най-накрая се радвам, че има хора, които обръщат внимание на спорта и неговата роля, която той може да изиграе в областта на социалното сближаване, също целите а, от Европа 2020, през времето на пускане на училище. Всъщност, а, тези, които напускат училище преждевременно, всъщност се интересуват от спорт и това може да се използва, за да ги задържим в а, училище по-дълго и много се радвам, че тя каза, че се надяваме да има финансиране за тези програми, които обсъждахме тук в парламента а, и в МФФ да има определена област в тази тема. Разбира се, в социалния фонд трябва да се включи спорта, трябва да има проекти свързани с спорта които са по-широко обхватни, да бъдат финансирани и да се изправим пред тези предизвикателства от социален тип и наистина бих приветствал докладчицата. Нека тя продължи в същия дух и нека да се възползваме повече от проекти, особено в областта на спорта, за да се справим с много голям диапазон от проблеми, с които спорта може да ни, се, да ни помогне да се справим. Благодаря. Благодаря, господин Фисес. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека поздравя докладчицата госпожа Венера Бату. Тя е свършила чудесна работа Нека кажа, че всичките фондове а, тук а, съществуват това са средства, които се използват от държавите членки. Те не подлежат на ограничения на ниво държави членки и се използват именно за да се подкрепи економиката. Ето защо подкрепям казаното в тази област. Ораторът поправя микрофона си. Също съм съгласен с казаното за важността на спорта, за интеграцията. За някои групи е изключително важно да се предотврати през за напускане на училище и също така да се предотврати а, намесването на младите в областта на наркотици и подобни негативни дейности. А, Важно е също така да разгледаме и всички средства, свързани с здравеопазването, да се разшири в областта на спорта, да се отрази всичко това в регламента. Структурните фондове трябва да включват и спорта. Докладът обаче, който ние с голямо мнозинство ще приемем, не трябва да бъде просто оставен в някое чекмедже. Трябва комисар Василио да, ги разгледа, да го разгледа и да го включи в работата. Е така. Програмата за учене през целия живот. В тази програма някои неща ще отпаднат с указанието, че тези неща ще бъдат заложени в социалния фонд. Нямам нищо против. Ако, те наистина, ако така наистина се случи. Но сътрудничеството между колегите, които се занимават с регионална и социална политика, с тези фондове, е, сътрудничеството с тези колеги е много важно. Това, което каза е, ти накрая и господин Кели а, а, за спорта и спортната програм, аз, програма, аз бих казала спортна програмка. По-малко не може да се направи. Но ще имаме възможност да работим за спорта. Парите, които ще имаме там, трябва да, с тях трябва да боравим много внимателно трябва да ги подслоним под параграфа социално включване. Защото спорта има точно такива функции. И вие двамата споменахте този аспект. И не е достатъчно, ако се занимаваме само в Комисията по култура с култура и в Комисията за спорт само с, с спорта, имаме и професионалното образование. В Леонардо, това, което бе заложено в Леонардо, не е вече всичко само в Леонардо. Част от обучението за възрастни бе махнато от Леонардо, бе извадено и трябва да премине към социалния фонд, защото там му било мястото. Нямам нищо против, ако наистина за, възрастни, за обучението на възрастни има място в този фонд. Всички ние сме членове и на други комисии но трябва да ни е ясно. А, някои неща от Еразмус ще бъдат загубени. Комисията смята, че тези неща трябва да бъдат подслонени в социалния фонд и в фонда за регионално развитие, но трябва да сме много внимателни когато това се случи, ако това се случи. Мисля, че днешния ден е много полезен, защото говорим за тези два, две програми. Другите две програми, които, по които говори Мари Терес. Координаторите не иска да изляза със становище по тях, защото ние не сме застъпени в тази област. И аз мога да правя само това, което, не, което ни позволяват координаторите и мисля, че те са прави. Не може да се разхвърляме. Но, моля ви, нека винаги да се застъпваме за култура, за образование, за спорт, за професионално образование, за обучение, за младеща, защото не може да всичко да се включи в големите образователни програми, те няма достатъчно средства за това. А ти обаче не беше, когато а, дискутирахме всичко. Аз а, не можех да дойда, имах, съпровождах един, една група. Искам обаче да кажа на Мари Терес нещо. А, важно е с трансграничното сътрудничество. Много голяма част от това сътрудничество а, а включва и култура, културния аспект. Комисията в стратегията 2020 е, дефинира нещата много тясно и този широк аспект за култу, културно трансгранично сътрудничество е много важен и понякога не се забелязва. Да, това вече бе казано, трансграничното сътрудничество а, има културен аспект. Интерект програмата имаше чудесно въздействие именно в областта на културата. Помня, когато тази програма започна в началото на 90-те години, това беше чудесно. Резултатите са великолепно, великолепни и е жалко, ако тази програма прекъсне да действа виждаме какви големи потенциали се отварят в е, трансграничното сътрудничество. Сега, Мари Терес. Всъщност става дума е, изключително важно е да се е, правят инвестиции за културното наследство и комисията би трябвало да вземе отношение по тях. Благодаря. Сега представители на комисията. Vous avez la parole, madame. Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Извинение за закъснението. Економически и социален комитет също а, обсъжда своето становище по бъдещия пакет. Ще започна с благодарности за а, тази комисия, за докладчицата. Много работа, много усилия бяха вложени и ще бъда съвсем кратко, кратка. Също така ще дам на думата на колегата от Европейския социален фонд също да се включи. искахме да почетаем факта, че когато комисията поставя тематичните цели в общи регламент, а именно точка 6 от вашия дневен ред и инвестиционни приоритети в конкретните фондове. Така че това се отнася за социалния фонд, за регионал, е, фонда за регионално развитие и също така ние подчертаваме целите на всички тези теми. И така, конкретните области, макар да не са споменати тук, това не означава, че не могат да бъдат финансирани. Например, факта, че спорта или културата не са конкретно подчертани като тематични цели в общи регламент, това не означава, че няма как да се финансират проекти на меси в тази област по конкретните фондове. А, ние сме се опитали да бъдем максимално кратки, а, пределно ясни в а, формулировката на този общ регламент. Исках да дам това пояснение, а в а, фонда за а, земеделие, е, за земеделие и развитие на селските райони, именно това е споменато. Искам да кажа нещо и във връзка с член 5, да подчертая, че комисията ония ден прие вътрешен работен документ за етичния кодекс, който ще бъде предаден на парламента и се надявам, че ще бъде от полза във вашата бъдеща работа. Сега давам думата на колегата от социалния фонд. Ще добавя към казаното от моята колега, тъй като вече доста беше казано а, и за социалния фонд. Благодарности от моя страна а, и към докладчетата и нейния екип. А, разбира се, че си отбелязваме всички предложения за изменения и коментарите ви. Трябва да припомним, разбира се, и мисията на Европейския социален фонд, а именно фокуса върху заетост, социално включване и така нататък. Това са общи области, които ще бъдат подкрепени като част от регламента. И така, преследвайки тези основни цели на Европейски социален фонд, ще има проекти в областта на културата, спорта и така нататък. Както беше казано по-рано, ние не смятахме, че конкретно позоваване на тези секторни политики би било необходимо. Ние предпочитахме една по-обща формулировка на инвестиционните приоритети и тематичните цели в тези фондове. Разбира се, оставаме отворени за по-нататъчно обсъждане с вашата комисия. Конкретно текстовете на някои предложения, за да бъде подчертан фокуса на върху младеща, да речем. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на госпожа Лонси. Европейският парламент е законодателният орган. А Комисията по економически въпроси е, има консултативна функция, ако трябва да избера между едното и другото, знам какво да правя. Така че разбрах, не става дума да, че да, се, да бъдем успокоя, успокоявани. Защо ни успокоявате? Защо не ни дадете още от самото начало за всички разбираеми е, предложения. Вие все идвате и ни успокоявате. И не само е, тук, в този случай. Е, ставаше, когато ставаше дума за образователните програми, стана същото. И след това ние се ядосваме. Оказва се, че няма нужда да се ядосваме, когато още в самото начало човек ясно и по същество се формулират нещата, е, ще бъдат съвсем ясно. Нека не се нервираме на празно, това не е здравословно. И така, приключваме е, дебатите. Докладчицата има думата. Благодаря на всички колеги на комисията за уточненията. Искам само да добавя един малък елемент. Имах възможност да присъствам на представянето на госпожа Бараш Артис на резолюцията във връзка с фондовете. И в обсъжданията се открои нещо, именно проблема за условността, т.е. някои държави, които вече са в а, сложна пол, позиция, като на сложно положение, като например Гърция и така нататък, а, трябва да организират един допълнителен фонд и а, именно за това а, се говореше в а, тази условност условност в тези допълнителни условия. Искам още веднъж да ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря. Крайен слог, срок е, за изменението е до 14 май, 12 часа. Това е понеделник и така 14 май. И така, преминаваме към точка 8 от дневния ред. И това е установяване на Европейски инструмент за съседство. Давам думата на господин Матула. de vecinătate și parteneriat este instrumentul financiar al politicii. Благодаря. Това е един инструмент за съседство, който се обръща към средиземноморските страни източноевропейските страни и Русия. Има се финансиране от социалния фонд. Също е важно тук да се подчертае сътрудничеството с съседите на Европейския съюз. Е, то ще, донесе, то ще допринесе не само за едно добро съседство, но и за създаване на едно пространство на благоденствие. Al căror număr a fost redus de la 29 la 6 și în care това е основано на а, бившата стратегия и а, се намалява от 39 до 6. Принципът е повече за повече. Така имаме възможност за по-голямо разграничаване между партньорските държави и техните взаимоотношения с Европейския съюз. Това също така въвежда и доводът с а, различните а, възможности, доколко си заслужава. 18 милиарда а, евро срещу съответната сума за настоящия програмен период. Част от средствата ще бъдат покрити от а, програмата Еразмус. Две многодишни разпределения по 4 и по 3 години съответно изследвания, образование, култура. Това са все области, където има а, възможност за а, подобряване на връзките между европейските политики и инструмента за добросъседство. Доста технически е документа, позовава се на различни технически процедури за разпределение на фондовете и средствата. Що се отнася до мен, аз съм предложил въвеждането на културата и образованието като конкретни цели на този инструмент. Член 2, алинея 2c, подкрепата за междуличностни контракт, контакти, особено в областта на културата и образованието. Също така смятам, че трябва да приветстваме финансирането в областта на образованието, ако Европейският съюз реши да прекрати, да речем, отношението да си с даден партньор по непредвидими обстоятелства, посредством тези финансови разпределения ще имаме възможност да поддържаме връзка с гражданското общество в съответната държава, като използваме инструмента за културна дипломация. А сега изменение 5 от а, обсъжданията в комисията по външни работи, а ФЕД, ние не можем да приемем това последно предложение, да а, се заличи последното изречение. Не трябва да се заличава, защото според него биха могли да се предвидят увеличение на бюджета, не само ограничение на бюджета. Отчитайки факта, че а, гласуването в АФЕЦ се отложи до юли, крайния срок за подаване на изменения беше удължен и аз чакам с нетърпение да, да получа вашите предложения, за да може да се интегрират те, доколкото е възможно, в а, проекто становището. Любезно ви призовавам да се ограничите в областта на културата и образованието. Благодаря, госпожо председател. Преди да се обърна към господин Матула, исках да кажа нещо и за вас, госпожо Пак. Напълно съм съгласен с това, което вие казахте посока на Европейската комисия за последния доклад. С цялото ми уважение към комисията, вие сте много права. Смятам, че те трябва да бъдат много по-внимателни. Много често техните коментари, бележки изглеждат доста не на място. А сега към доклада на господин Матула. Съгласен съм с общия подход, това вече го казах и в допълнителния обмен на мнения. Бих искал да се задълбая по някои от тези точки. Докладчика говори за образованието и културата в С и в 2D. Това е повече от добре дошло. За мен е удоволствие да изкажа подкрепата си. Аз може и да подам едно изменение с цел подчертаване на важността на културата в някои от алинеите на втория параграф. Също така ще подам изменение за необходимостта да се а, окоръжат а, държавите, които са част от този инструмент, да подпишат съответната ком... конвенция на ОНЕ И накрая, по изменение 2 и 5, господин Матула, не съм съгласен а, с вас а, за образованието и културата, еразмо за всички и случаите, които са непредвидими или а, основни промени в политическия контекст и така нататък, според докладчика трябва да останат разпределените финансови средства, когато има непредвидими политически промени. С цялото ми уважение, господин Матула, смятам, че не би трябвало който да било, дори Европейската комисия да се ангажира априори без пълно знание за тези непредвидими промени в политическия контекст. За съжаление, страхувам се, че трябва да се а, възпротивя на това предложение. Благодаря. А, господин Матала отговаря а, всъщност на член 18, където става дума за условията на прекъсването. Но може да обсъждаме тези неща, този въпрос. Господин Мигалски. Дякую bardzo. Ja witam ten, ten projekt z radością, dlatego że moja grupa polityczna i ja osobiście jesteśmy, jak Państwo wiecie, bardzo. Приветствам този проект, защото моята група и аз самия е, изключително неохотно приемам разширените разходи от страна на Европейския съюз. Но добросъседството е една а, добра област за инвестиране. 18 милиарда са сериозна сума, но смятам, че това са доб... биха били добре инвестирани средства. 16 държави има и те би било добре да бъдат подкрепени. Доволен съм, че и Русия е включена в този проект. Това е съвсем обосновано. Аз се срещнах с руската младеж в Польша и те ми казват, че някой руски власти третират финансирането на руски неправителствени организации като а, антируска дейност, но ние не трябва да гледаме на него така. Още един коментар. Смятам, че трябва да се стремим към равновесие между разходите по а, източното и южното измерение. И накрая смятам, че идеята за по-малко за по-малко и повече за повече е добре обоснована. Трябва да има ясен сигнал към нашите партньори на изток и на юг за по-добро спазване на човешките права, по-добра демокрация и съответно повече средства. Във всички досегашни документи сме се застъпвали за изграждането на, на политиката по добросъседство, особено по отношение на културния обмен и на образованието. Ние не искаме да съставаме стени, напротив, искаме да сме свободни и за това искаме програмите, които са на лице, например образователната програма, да е, също да се отвори е в е, образователната програма, по която работя в момента, нещо се случи. Комисията съвсем съзнателно реагира. Поляците в моята политическа група реагираха много остро, защото не са не, не намерили думата съседство. <clears throat> Еразмо за всички. Тази програма имам предвид. Там се казва трети страни. За мен третите страни са Азия, Африка, но не Европа. А трети страни е, включваха всъщност всички страни, е, като Сърбия и Македония, страните кандидатки, но също така и а, съседите на Европейския съюз и третите страни, за които говорих. Сега, до сега имаше Еразмус също така и за балканските страни. Е, имаше Темпос и имаше Еразмус, Еразмус Мондус. За, значи, третите страни, е, това понятие включва всичките тези три категории страни. Аз не съм много сигурна дали не трябва някъде да запишем какво се има предвид, за да могат хората да разберат веднага, че всички тези три страни, категории три страни са включени. Аз подкрепям е, това предложение. Господин Матола, е, може да помислим отново за това дали подхода на господин Матула е разумен или не, дали да го приемем или не когато става дума за Белорус, за Белорусия или за Украина, дори когато в тези страни се, се случат много големи промени, нещата, които ние постановяваме, те трябва да си останат, останат защото в противен случай а, накърняваме интересите на младите. Мисля, че господин Матула няма това предвид, но господин Матула трябва да обсъдим този въпрос. При следващата ни среща ще може да обсъдим въпроса и ще гласуваме. До 12, 15, до 15 май е срока за подаване на измененията. Е, има ли някой от комисията по изключение? Не, не. Да, може да са отишли в комисията по економически и парични въпроси. Това е естествено. Добре. Благодаря на, дис... на колегите за дискусията и на докладчиците. Сега минаваме към точка 9 и 10. Той по тях ще докладва госпожа Палия Дели. Тя ще говори за Института за иновации и технологии. Госпожа Палиадели, имате думата. Θα μιλήσω στα ελληνικά, κυρία Πρόεδρε. Ще говоря на гръцки, госпожо председател, защото това е една интересна тема и смятам, че трябва да бъда максимално прецизна. Много е а, важно да обсъдим тези два въпроса и с удоволствие ще чуя и това, което има да каже комисията тук в нашата комисия по една тема, която има много сериозно въздействие върху а, средното образование, университетското образование, приложните изследвания. Това са въпроси, които имат отношение – към нас тук. По първата тема, а именно Европейски институт за иновации. Какво е Европейски институт за иновации? Това е независим орган, отговарен за иновации и технологии, който трябва да оценява различни а, проекти, да ги одобрява с оглед на регламент 255 от 2008, да интегрира иновациите в образователния сектор и на международно ниво, на трансевропейско ниво. Европейския институт за иновации и технологии до момента беше базиран в Будапешт в Будапешта, така че тук говорим за проекти на взаимодействие между изследователски институти, университети, институции на висшето образование. Така участват международни, познати, признати учени, изследователи. Той е индив... независима институция, но като че ли има известна фрагментация, има нужда от повече координация и не могат да се постигнат новите глобални цели. Що се отнася до първоначалните предложение в регламент 294 от 2008 година виждаме, че за първи път имаме възможност тези елементи, тези институции, университети и така нататък да бъдат в един по- организиран координационен план, така че да се способства за повече иновации в Европейския съюз. със създаването на общностите за иновации и технологии и с разпространяването на повече магистърски програми и докторски програми в университетите, които са част от тези общности, се постигат дейностите, които са включени тук. И така, повече иновации в областта на изследователската дейност също, да има добавена стойност, това е целта. Да се добави към това, което вече съществува, да има принос към обществото, за да се повиши конкурентоспособността на Европа на международно ниво и също така да има повече учебна дейност, преподаване. Всичко това е на основите на принципите, които до сега сме а, спазвали, а именно а, принципите на отличие в областта. До момента работят три а, общности за знания и иновации в а, северната и в а, южната част от Европа. Те, тези три а, общности. Те работят в а, а, области, които са много важни за Европа. А, изменение на климата, устойчива енергия и бъдещето на а, информационните комуникационни технологии. Има магистърска програма, която се осъществява. Тя позволява на студентите да извършват и е, изследвания, както и на докторантско ниво, да се получат необходимите квалификации от институтите, както и и участието на Европейския институт за иновации и технологии. Институтът е, извършва своята дейност в рамките на рамковата програма до 2020 година, за да се повиши конкурентоспособността на Европа по два начина основно. В същата шапка, да, под същата шапка да се включат и Еразмус и други а, инициативи, които са свързани по някакъв начин с а, образованието. Това се осъществява с подкрепа на научната общност, академичната общност с иновативни дейности, както и предоставяне на финансиране, за да се посрещнат предизвикателствата. Първото заглавие е интелигентна наука, втората не си спомним, казва ораторката, и третата е социални предизвикателства. Два документа имаме в нашата комисия, за които се очаква ня... нашето становище. Първо ви е документа изменение на регламент 294 от 2008 година за създаването на Европейски институт за иновации и технологии и на второ място имаме стратегическата иновационна програма за 2014-2020 година. Искам да направя следните коментари по тази тема. Като комисия по културата и образованието ние не трябва да излизаме извън правомощията си. Говорим за ролята на тези институции на висшето образование по отношение на регламента и контрола, проверката на дейностите, които са предприяти от страна на института и така, Имаме тези изменения по член 8 на регламента, който е свързан с дипломите, квалификацията. И тук трябва да подчертая, че този член, член 8, не се всъщност точно изменя, ние бихме желали да подадем предложение за изменение. Също така членове 2, 3 и 6 заедно с комисията ИТРЕ в нашето становище можем да подчертаем още по-силно някои аспекти на ситуацията, които бяха доста пренебрегнати, ако мога така да се изразя. Искаме да се подчертае ролята на института, ролята, която трябва да играе не само за провеждане на изследвания, но също така за разглеждане на нови области за изследване. Бихме искали също така да говорим за тази стратегическа иновационна програма за следващия 7 годишен период. Във връзка с квалификациите, които ще организира института, също така новите теми. Ще ви ги прочета на английски. Иновации за здравословен живот, суровини, преработка, рециклиране, устойчива верига на доставките, а за втората, втория цикъл, който ще продължи до 2018 година, добавена стойност в а, производството, градска мобилност и други. А що се отнася до втория цикъл, имаме някои моменти на загриженост и съмнение. Споделихме го с експертите и бихме искали да се дадат а, още някои разяснения във връзка с втората група теми. Определено виждаме, че липсват някои конкретни теми, а искаме да ги видим там във връзка с социалната област, общ Толерантността, предизвикателства за обществото трябва да намерят мястото си там. Изследванията в тази област са много важни като фактор за бъдещето. Ако в хоризонта 2020 не са включени достатъчно тези предизвикателства, то трябва да бъдат а, засегнати или в документите, проистичащи от общностите за иновации и знания, или в стратегическата иновационна рамка. И така, изследванията и иновациите определено са подчертани, но няма достатъчно връзки с висшето образование като сектор. Ако разгледаме и университетите, които са включени в общностите за знания и иновации, става ясно, че има необходимост от повече финансиране за университетите, да имат повече изследователски проекти, да имат много важна роля и са ключови за този процес. Изследователите, които провеждат тези изследвания, те са в университетите. трябва да го отчетем в нашия подход. Трябва да поставим и още по-голям акцент върху ам, хуманитарните науки. Има недоразумение в тази област. област всъщност имам твърде много фокус върху а, статистическите, математически области, а имаме нужда от изследвания във всички останали научни области. Искам да ви припомня за някои специализирани сектори, като археологията и така нататък. Те трябва да бъдат включени също. Много усилия трябва да бъдат а, направени с а, ударение върху Хоризонт 2020. Не става въпрос само за създаване на иновации, става въпрос и за по-голяма конкурентоспособност, повече отличие. Това е Европа и трябва ние да сме лидери в областта. Благодаря. Благодаря. Аз съм напълно изтощена. Има ли някои въпроси или коментари по тази тема? <clears throat> Това беше всичко много сложно. Госпожа Трюпъл. Не искам да излизам с окончателно становище защото трябва да се занимая с темата по-надълбоко. Имам за първи път възможност да чуя докладчицата, но искам да кажа следното. Аз говорих с представители на трите общности и след този разговор има много, положителен, много положително впечатление. Най-напред хората много успешно успяха, са успели да привлекат млади хора от различни хора, от различни институции с висока компетентност. И аз видях, че тези хора имат много добро, много високо образование, много са ангажирани. Това обаче, което не видях в предложенията. Мисля, че липсваше социално, соци... социалния аспект липсваше. Имам чувството, че тези общности, подготовката на тези общности е много интересна. Аз нямам отрицателно впечатление, даже напротив, но признавам, че не съм добре, достатъчно добре запозната с темата. Но привличането на младите хора сочи, че е на лице социална отговорност. Застъпени са морските науки. Всички страни, които имат излъз на море – се опитват тези науки да бъдат обвързани с туризма и на тази база да се създадат нови общности за знания и иновации. Това е интересен подход. Много от нашите държави членки могат да се възползват от него. Това е моето първо впечатление. Отново признавам, че трябва по-надълбоко да се запознае с темата, но е, самата идея за тези общности, за този институт е, е много добра. Аз е, идвам от, един, от едно изслушване с господин Левандовски, където също ставаше дума за повече средства за инвестиции. Мисля, че Комисарят е разбрал къде лежат нашите приоритети, въпреки че той се изказа доста скромно, а, в смисъл, че ще има само 2% увеличение за бюджетните кредити за плащане. Следващият оратор. Аз също благодаря на госпожа докладчицата. Палиадели. И аз приветствам факта, че в рамките на една, едно усилено сътрудничество ще се вземе решението по тази тема. Подкрепям финансите за този, финансирането на този институт. Смятам, че иновациите и изследванията ще допринесат за растежа в Европейския съюз. Ето защо трябва да увеличим средствата за този институт със седалище в Будапешта. На второ място, шесте нови общности, които ще бъдат създадени през 2014 и 2020 година. Аз подкрепям тази идея за тяхното създаване, но не разбирам защо трябва да има две фази при, при създаването на тези общности не разбирам последователността, която трябва да се следва, защо да не е друга логиката на създаването на тези общности. Мисля, че обща Европейската комисия би трябвало да създаде всичките тези нови общности през 2014 година. Едновременно това би било най-добре. Нашият опит показва, че новите държави членки не са, така до, то, не са до, до, до, до голяма степен въвлечени в работата на тези общности, както старите държави членки. Може би трябва да се съсредоточим и върху тази проблематика. А малките и средни предприятия се надявам да се възползват, възползват най-много от инвестициите в изследванията и а, иновациите. Благодаря. Не виждам представител от комисията. А, имаме представител от комисията. Чудесно. Госпожа Рекалте. Sind eine leuchtende Включение имаме представител. Чудесно. So, we would like to thank this committee for... Ние бихме желали да благодарим на комисията да ни, за това, че ни покани и слушахме предложенията за Европейския институт за иновации и технологии. Ако ми позволите, бих желала да представя мисията на ЕИТ, а именно свързване на триъгълника висше образование, научни изследвания и иновации. Усещането е, че висшето образование е липсващото звено в процеса на иновациите. Ние много се радваме, че вузовете на този етап играят много важна роля – в първоначалното съставяне на Европейски институт за иновации и технологии, т.е. университетите са един пълноправен участник на тези общности. Би трябвало да подчертая, че член 8 за квалификациите е, научните степени и дипломи, трябва да кажа, че тези дипломи ще бъдат давани от висшите учебни заведения, които участват в проекта и по принципа на субсидиарност е изключително важно, че Европейския институт за иновации и технологии няма да има правомощия да дава дипломи. Това, което ще направи института в пълно сътрудничество с съществуващите общности, ще бъде един етикет, който няма да има институционална собственост сам по себе си, но той е елемент, който може да очертае някои от характеристики в, на тези на тези дипломи образование в, в предприемачество, също така мобилност между секторите и междудържавна мобилност. Искам да подчертая още веднъж обаче, че научните степени и дипломи ще бъдат давани от висшите учебни заведения. Темите са избрани много внимателно от комисията на базата на серия критерии. Всеки от тях е оценяван на базата на тези критерии, които не са предложени от комисията тук така, а на основата на широки консултации. Ангажираните лица имаха възможност да коментират тези критерии. Те бяха валидирани от а, заинтересованите лица. Също така се отчитат приоритетите, а, и обществените предизвикателства, проистичащи от програмата Европа 2020 година. И всичко това се основава на задълбочен анализ. Бих желала да спомена един от критериите, които според мен е много уместен за тази комисия, че общностите трябва да разработват нови възможности за образование по а, мултидисциплинарните а, сфери, новите общности ще се занимават с това. Един друг важен критерий е, че темите следва да се избират в сфери, в които а, Европа има много силна научна основа. Ние смятаме, че сме учели както образованието, така и мултидисциплинарния компонент и също така компонента, основаващ се на научни изследвания. По въпрос за научните изследвания, защо не се прави всичко едновременно. Тези общности се създават за дълги периоди, между 7 и 15 години. Комисията мисли, че е много важно обучителният процес да бъде чрез практика. Е и с непрекъснато подобряване. И след втората вълна на тези общности комисията предлага едно задълбочено оценяване на трите съществуващи общности и на начина по който се предвижда да започне втората вълна. И във връзка с участието на държавите членки, това е много важен въпрос, на който комисията придава голямо значение. Това е една от причините, поради които една от, един от приоритетите е а, структурираното разпространяване на знания в целия Европейски съюз. Комисията предлага серия инициативи, за да може познанията, разработени от общностите, да не остават в рамките на конкретната общност, да бъдат достояние на всички в целия Европейския съюз. И окончателен последен коментар от моя страна по малките и средни предприятия. Те вече участват в тези общности. Разбира се, може би то не е преобладаващо в трите съществуващи общности, но това е по-изразено в климатичния проект. Участието на малките и средни предприятия е цел и общностите се насърчават да засилят участието на малките и средни предприятия в тези дейности дейности. Благодаря за тази информация. Мисля, че ще е полезна. Няма колеги, които да искат да се изкажат. Госпожа докладчицата има думата. Госпожа Палиятели. Желала да благодаря на представителката на комисия за поясненията. Аз не смятам, че нашите становища се различават много. Госпожа Трюбо, аз не смятам, че има отрицателна нагласа от моя страна по, към институциите. Напротив, Моите усилия са да се засилят положителните, а не отрицателните аспекти. Аз мисля, че поне това а, недоразумение успях да разсея. Разбира се, и държавите членки трябва да се ангажират, но някои въпроси излизат отвъд е, границите на една отделна държава членка. Въпреки това ще се върши с въпрос. Не ми стана 100% ясно какво имахте предвид за трансдисциплинарния аспект. Проблемът е, те имат ли право да поемат своя дял от научните изследвания? Не знам дали можете да отговорите. Не, не може да отговори, защото не знае отговорът, защото мисля, че отговорът е малко по-труден. Искате ли да отговорите? Не. Тя може да представи становището на комисията във връзка с научните изследвания в хуманитарната сфера. Нека помолим комисията при следващата дискусия на този доклад да получим отговор на въпроса дали хуманитарните науки ще имат определен дял от, в тези общности. ich kann, ich verstehe nicht. Sie... Какво искате да кажете? Вие кимвате. Искате ли сега да вземете отношение или искате следващия път да вземете отношение? Okay. Значи следващия път, следващия път ще имаме отговор на този въпрос. Приключваме днешната си работа. Искам да ви напомня за гласуването утре. Моля,